Welcome back uh, to the committee meeting. Радвам се, че ви виждам отново на заседанието на комисията. Няма да имаме словашки превод, трябва да ви информирам е, за това превод на словашки. Е, между 9 е, и 10 и 30. ако си спомняте, вече направихме това съобщение. Е, от избирателния си район е поканила е, посетители. Те ще ни посетят. Е, Мариел Шартие е домакин на това посещение. И във връзка с регламента за социалната статистика, докладчик господин Месерич на 26 април е бил е, последният трилог. Е, постигнат е напредък. Е, една среща на техническо равнище вече е проведена, а на 16 май тази седмица вечерта ще бъде следващия трилог. Ние работим и по досието CMD Първият трилог е, ще бъде на 17 май тази седмица сутринта. Трябва да добавя още нещо. Вчера след обед бяхме малко е, членове тук в залата, а също времено бяхме поканили изследователи. Е, много опитни е, експерти е, е, по темите на изслушването за теми, които са от голям интерес за нас и е, дискусиите бяха много интересни. Имаше и е, дебат между самите изследователи, не само между членовете и изследователите. Е, имам усещането, че ще трябва да се върнем обратно на темата цифровизация, автоматизация. Това е една много актуална и чувствителна тема и от политическа гледна точка и заслужава една задълбочена дискусия. Така че е, и социалната закрила във връзка с економиката на платформите и цифровизацията и автоматизацията са теми, по които ние ще трябва да вземем решение в нашата комисия. Е, това е, естествено е, е пряко свързано с условията на работа и трудовата заетост. А сега преминаваме към първата точка а, за днес, но това е точка 6 от дневния ред. Равновесие между професионален и личен живот. Мисля, че вие знаете, че има 660 изменения допълнително към 18-те изменения, внесени от докладчика. Така че е, много работа е извършена вече по измененията и предстои още да се извърши. Докладчика има думата. Благодаря, госпожа председател. Да, аз бях е, е, поласкан от огромния интерес е, е към е, темата, както председателката току-що каза, повече от 660 са измененията. По-голямата част от измененията всъщност препотвърждават или застъпват подобна позиция, като тази на докладчика. Това ще подпомогне намирането на споразумение следните елементи в общи линии, е, като че ли се е, подкрепят от мнозинството от авторите на измененията. Първо, необходимостта да се е, насърчат държавите членки да създадат съответните облегчения, да се положат на второ място много грижи за хората с увреждания, на трето място да се е, предприемат мерки за, по отношение на отпуските и подпомагането не е само по време на раждането и след раждането, но и при осиновяване да не се променят така, условията във връзка с непрехвърлянето на отпуск съгласно действащата директива между родителите, но освен това да се допуснат и някои изключения по отношение на възрастта на децата от 8 до 12 години. Увеличаваме ние възрастта на детето. По тези точки очевидно ще се споразумеем, но ще има нужда от допълнителна дискусия във връзка с други въпроси. Някои от измененията, които получих, е, бяха доста крайни, доста радикални. Да се остави, да кажем, размера на възнаграждението изцяло на държавите членки струва ми се, че е хубаво да се предвиди някакъв прак като минимална граница. Но а, по отношение на а, болнични или на отпуски, които се взимат а, от 45 до 100% варират, така да се каже, стойностите в този случай при държавите членки. Струва ми се, че би трябвало да предложим някакъв минимален прак за различните видове отпуски, да кажем и по отношение на възрастта и периода за родителски отпуск. Някои искат да се повиши възрастта до 12, други да остане на 8. Струва ми се, че 10 години е един добър компромис, който да се надяваме, ще може да се защити пред съвета при преговорите. А, отпуск за гледане на роднини, които са болни или по старост, тук ще трябва да дефинираме много точно понятието релатив роднина дали задължителен да бъде отпуска за бащинство. Не съм сигурен, че това е нещо, по което ще се споразумеем, но при всички положения ние бихме могли да насърчим държавите членки да приведат така е, да проведат мерки е, в посока задължителност, но струва ми се по тези точки ще продължим дискусиите през следващите дни. Родителският отпуск за е, самотен родител, когато става дума за самотен родител, ще трябва да увеличим, може би, е, възможностите, е, е, за да осигурим именно едно равновесие, но при всички положения не бива да отиваме и твърде далеч. Защото това би могло да бъде и пречка при намирането на работа за тези хора ще трябва да помислим и за известни е, така, ограничения е, на е, всички тези мерки, които предвиждаме и предлагаме във връзка с микропредприятията, защото те имат по-малко възможности. Това би могло да попречи на развитието на предприятието колегите е, за сега е, проявяват разбиране. При всички положения трябва да мислим не само за работещите, макар че предимно за работещите мислим, но и за е, работодателите когато са по-уязвими. И така, една голяма част от е, е измененията са много съществени. Е, ние ще се видим с докладчиците в сенка през следващите е, дни. Е, и е, днес, утре ще продължим естествено с дискусиите, не само с докладчиците в сянка, но и с всички вас. И аз много се надявам, че ще можем да дадем достатъчно гъвкавост на държавите членки. Очевидно, е, това е теза, която се защитава много. Смята се, че Субсидиарността е проблем в това отношение, но при всички положения ние ще се постараем да намерим един разумен компромис. Надявам се на добро разбирателство между нас. Благодаря на членовете на комисията предварително. Оптимист съм по отношение на споразумението, което ще постигнем тук в парламента не се тревожа толкова за решението и окончателния резултат тук в парламента, по-скоро за е, предстоящите преговори с, е, и трилози. Нека да сме е, готови при всички положения с един добър документ и да се надяваме, че ще можем да го защитим успешно в разговорите с съвета. Благодаря на колегите. Благодаря, господин Каса. Давам думата на докладчика в Сянка от името на социалисти и демократи Мария Арена. Благодаря, извинявайте, че закъснях, но имаше няколко съвещания на комисии. Нямах възможност да чуя изявлението на господин Казан, но имахме вече възможност да дискутираме по това и зная, до каква степен ние споделяме виждания по този въпрос и от самото начало мога да кажа, че предложението на комисията е добро. Разбира се, то има нужда да бъде коригирано, допълнено, но по принцип може да се каже, че предложението на комисията постигат ли те цели, които ние искаме като социалисти и демократи да защитаваме. Но знае, че Господин Каза има същите притеснения. Първо е баланса между професионален и личен живот. Второто са средствата, които могат да бъдат е, предвидени за това. Въпроса с заплащането е много важно. И третия въпрос е борбата срещу стереотипите, т.е. да може да се работи по този въпрос за невъзможността за прехвърляне. В смисъл, това, което да се борим срещу стереотипите за ролята на жената и ролята на мъжа, която става дума за а, грижата за семейството. И това предложение постига тези три цели, но независимо от това може да се подобрят някои неща в а, това предложение. Първото, например, когато говорим за отпуск по бащинство, ми се струва, че ще бъде полезно този отпуск да бъде направен задължителен, защото си даваме сметка, че в повечето от случаите, когато има право за родител, бащински отпуск, бащински отпуск, много често не се взема под внимание това право, защото просто има такива стереотипи за ролята на традиционната роля на мъжа. Така че ми се струва, че би било добре да се каже, че това не е въпрос на избор, а този отпуск по бащинство е задължителен и така да може бащите да вземат този отпуск. И второто е да се вземе под внимание този отпуск по бащинство, дори когато детето е починало още при самото раждане. Често, когато това се случи, Правото за отпуск по бащинство вече не съществува, но мисля, че и бащата, както и майката, имат право да се осамотят известно време след такова нещастие и това трябва да бъде предвидено в текста. Следното нещо е да се счита този отпуск за бащинство за всички работещи, включително и самонаетите, така че предлагаме да изменение в този смисъл. Ще предложим също изменение, за да може да има клауза за невъзвратимост. Тоест е, има известни неща, които са направени от държавите членки. Много от тях са напреднали. Не трябва новите текстове да направят така, че нещата да е, върнат назад е, държавите членки прямо това, което вече те са постигнали. Така че е много важно да имаме такава клауза за невръщане назад. И според мен най-деликатният въпрос, според мен, този е въпросът за заплащането. Комисията установи едно правило, т.е. да изравни заплащането с е, отпуската по болест това е една разпоредба, мисля, че господин каза също споделя това мнение, че е, в различните държави членки това ще постави проблеми в различните държави е, е, по отношение за това заплащане и за отпуската по баща по, да бъде 75% от заплатата, това заплащане по време на отпуск по родителски отпуск предложението на социалисти и демократи да стигнем до 85% от брутната заплата за общо за всичките видове отпуски, така че ще направим това предложение. Знаем, че трудно ще мине през съвета, но мисля, че това е едно от така, затрудненията, на които трябва да покажем в парламента, че въпросът за заплащането е много важен. Ако не се вземе под внимание това заплащане, това означава, че означава обедняване на семействата. И не може да бъдем щедри с една отпуска, и, или пък това да доведе до обедняване на семейството, защото има едно дете. Напротив, трябва едно семейство, което има дете, да, да, да бъде подкрепено, най-вече за благоденствието на детето. Виждаме какви са моделите за борба срещу бедността, когато деца се раждат в бедни семейства, има такива порочни кръгове, които се установяват, те все по-трудно се включват в обществото такива бедни деца. И това е много-много важно за развитието на децата в Европа и по-специално на децата от бедни семейства, към които трябва да бъдем много внимателни. Това е в резюме предложенията, които ще направим, нещо, което направихме като предложение за изменение. И аз съм убедена, че може да постигнем споразумение, защото принципите са такива, които ние споделяме винаги и може да работим градивно. Исках да кажа по отношение на времето. Мисля, че ако е възможно, знае, че графика вече е определен, но ще има един съвет ЕПСКО през юни по този въпрос. Мисля, че ще е важно парламентът да може да е, се впише е, в е, дневния ред на съвета и на комисията, за да се опитаме да излезем с едно предложение, колкото може по-скоро, защото времето върви и скоро мандатът ще изтече и ако може да ускорим нещата, мисля, че ще спечелим и ще постигнем една такава мярка, която е част от стълба на социалните правила, която може да бъде развита и установена. Благодаря. Thank you. Благодаря ви. Не виждам дали госпожа Седнинска е тук. Господин Герки. От името на госпожа Седнанска, тя е на път. Само с няколко думи и нейната позиция и приоритети за бъдещите преговори. Нищо ново няма да кажем, ако повториме казаното от докладчика господин Каза и Козловска Рачеве, които настояваха да бъдем разумни, когато изискваме неща, за да можем наистина да имаме успех в трилогите. Първо, да запазиме директивата колкото се може по-проста. Тоест, директивата трябва да представя и обхваща минималните стандарти, които да прилагат държавите членки. Всичко останало трябва да бъде решено от държавите членки. Трябва да има достатъчно марш за приспособяване към условията, тъй като те са много различни в различните държави членки. Второ, ще подкрепиме предложението на господин Каза относно инфраструктурите за детски заведения. Това в крайна сметка е наистина основното задължение, за да може да има уравновесие между личния и професионалния живот. Директивата не трябва да бъде заплаха за малките, средни и микропредприятия, така че ще, подкреп, ще подкрепиме текстовете, които нямат някакви последици за МСП. Госпожа Синанска набляга на необходимостта да се направят редакционни поправки относно казаното за хората, които полагат грижи. Същевременно обаче трябва да се а, да се наблегне на необходимостта мерки да бъдат предприяти за тези хора и всяка държава членка да има възможност да а, е, се адаптира към своите специфики. Необходимо за по-добър -по баланс е, са и е, мерките свързани с заплащането. Очакваме по-нататъчната дискусия. Госпожа Дебре. Благодаря, госпожо председател. Първо, госпожа Вебер, бих искал да подкрепа казаното от доклад докладчика и от докладчиците, както и с много от измененията. Господин Каза е прав, че трябва да бъдем реалисти и да си дадем сметка какво можем постигнем. Важно е тази директива да бъде приключена до края на нашия мандат, защото в противен случай боя се, че ще разочароваме много граждани които считат, че тази директива наистина е пробив. Разбира се, това не е чудо, което ще проработи от днес за утре, но все пак е много голяма крачка напред. Още, по, още повече, а, че имаме доста голяма съпротив от страна на съвета и трябва да бъдем наистина единни и много силни измежду многото изменения, които бяха внесени, някои са и мои. И по-специално по включването на различни видове е, работещи в обхвата на директивата, включително домашни помощници, самонаети лица и така нататък. Колкото до самотните родители, те трябва да се радват поне на същото, същите права, както и другите в рамките на тази директива, дефиницията за гледаща, полагаща грижи, мисля, роднини и така нататък. Мисля, че трябва да се включат и лицата, които не са преки роднини, но които се грижат е, без заплащане за болни или за възрастни. Дефиницията за роднина. Но най-важното според мене е да имаме гаранции за това държавите членки, които в момента прилагат по-високи стандарти, да могат да, да продължат да ги прилагат, като, като същевременно имаме хармонизирани минимални стандарти на европейско равнище. Но в крайна, в крайна сметка тези е, минимални стандарти не трябва да бъдат чак толкова минимални, защото в крайна сметка сме в един съюз е, и хората е, имат право на мобилност, те се възползват от тази мобилност и трябва да знаят на какво могат да разчитат, когато се установяват в друга държава членка. Както правилно каза господин Каза, не знам докъде можем да стигнем и какво можем да постигнем и колко далеч можем да стигнем, но трябва при всички случаи да проведем преговорите и очакваме да видим какви компромисни изменения ще могат да бъдат прияти, защото в крайна сметка измененията са твърде много и ако не постигнем компромиси, ще бъде просто един кошмар. А, можете да разчитате на моята политическа група за прагматизъм и разум. Таня Гонсалес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Както видяхме, има над 600 изменения, което показва, че наистина тази директива предизвиква интерес и че всички групи имат желание да подобрат текста. Многократно сме казвали, че има добри неща и че с измененията нещата могат наистина да бъде напред. Но най-важното е да защитим и консолидираме правата на работещите се, да осигуриме справедливост и равноправие на мъже и жени на трудовия пазар и да има споделяне на грижите в семейството чрез допълнителни мерки и за за да няма и работещи първа и втора категория. Затова и съответното заплащане трябва да бъде справедливо. Ние смятаме, че възнаграждението трябва да бъде 100%. Защото, защото знаеме, че обикновено с това е свързано и отпуск, отпуските, които взимат бащите. Също времено, колкото до а, авто, е, е, възможността да се грижат за грижата. Ние искаме да, да няма допълни, някакви допълнителни е, разрешителни и да има е, равенство между тези, които са професионални, е, които професионално полагат е, грижи, тези, които неформално полагат грижи и тези, които просто от време на време полагат грижи би, и бихме искали отпуск за това да, да, да получават всички, като тези отпуски бъдат в размер на 10 дена годишно. А, също така бих, бих, бихме искали да, им, да има много строги правила, за да не бъде а, а работещите се застрашени в сигурността на работното си място и да има достатъчно гъвкавост, за да могат те наистина да вземат тези отпуски. Също така авто, атипичните и самонаетите да бъдат включени в а, директи, директ, директивата, да се разшири понятието роднини до, да речем, до втори, до втори братовчеди и също така да се включат и двойки, които не са само хетеросексуални двойки и да има непрехвърляемост на 4-месечен отпуск. И ние също така, а, така пред, пред, пред, предлагаме работодателя да може да откаже подобен, а, подобен отпуск само веднъж и, също, и същевременно да има договор и това да бъдат клаузи включени в договора между работодателя и работещия, като по този начин се защитават правата и на двете страни. Също така смятаме, че трябва да се преразгледа директивата за майчинство с възможност за, за 3 години отпуск и включване всич, на, всички права, на всички права в една единствена директива. Майчинство, бащинство и така нататък. Смятаме, че е, тази, тази нова директива трябваше всъщност да бъде, да се основава на тези принципи, а не на други за да имаме наистина един единствен законодателен пакет и да има по-голяма възможност да се прилага. Също, също, така да има и клауза така наречени, да не може да клауза за невръщане назад това, което е предложил и а, докладчика, така че трябва да бъдем твърди пред съвета и сме готови да работиме с докладчика да, за, да защитиме нашата позиция. Господин Митрофанов от името на зелените. Благодаря ви да кажа нашето мнение. Първо една обща и второ една по нашите изменени. Много сме обсъждали дали трябва да оставяме държавите членки да развиват е, законодателството си съгласно традиции, специфики и така нататък, или ние да въведеме или да поискаме въвеждането на едни единни стандарти. Аз лично смятам, че Европейският парламент е един от малко е, една от малките институции за международно сътрудничество, което може, който може да хармонизира социалните политики. Така че ако ние не е, въведеме високи стандарти, то в много държави членки просто нещата няма да се подобрат поради политически причини. Така че ние трябва да, да наложиме и да отстояваме високи е, критерии и да посочваме цели, които в момента бих, може би биха а, е, били отхвърлени от е, съвета и от комисията или от държавите членки, но в бъдеще а, да бъдат наистина в основата на законодателството на отделните държави членки. Така че аз смятам, че понякога нашите предложения трябва да бъдат радикални. Нашата група излезе с едно ново изменение, номер 15. Uh, uh, related to uh, the such, the, the following text. Member states. В което се казва, че държавите член... Тен... членки трябва да създадат а, специализирани комисии, които с които да могат да се консултират трудещите се и чрез които ще може да, да се постигне е, равновесие между личния и професионалния живот. Сега ние няма да, няма да налагаме на държавите членки какви е, институции да създават, но може би те трябва да развият так, семейният планинг, или, или за семейни консултации или трудовите инспекторати, които съществуват в отделните държави членки. Тоест да същевременно законодателството трябва да, защ... да, да защитава и да, а, включително и младите хора, които много често не са информирани дори и, и млади хора, които работят, амбициозни млади хора, които работят в частни предприятия, които дори не знаят какви права имат. А, а, така че правителствата и властите трябва да информират широката публика как може да се възползва от правата си и за да могат хората да се организират колкото се може по-добре в рамките на семейството. Аз мисля, че подобно изменение е, е така откликва на интересите на всички политически групи. Благодаря. Благодаря ви. Е, сега ще изчета списъка на е, колегите, които са заявили или пожелали думата. Gerike, you want to have a... be back? Вие бихте искали да ви запишем все пак, нали? Е, не се отказвате. Аз е, не говорих от е, е, мое име, говорих от името на групата. Сега бих искал в лично качество да го поговоря. Дълъг списък. И така, госпожа Агея от Европа за пряка демокрация и свобода. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Каза за предложението, което направи. Очевидно е, че като запазим основата на едни преговори, които не се знае как върват, очевидно е, че има различни, чувствителни различия, по-специално искания които посочват, че не само да подобри директивата, когато и най-вече става дума да се хармонизира чрез използването на специфични инструменти. Вярвам, че една от целите на тази директива трябва да бъде нещо като насърчаване за подобряването на участието на жените на трудовия пазар, като съответно е, трябва да се е, запълни празнота между заплащането между мъже и жени. И особено, когато става дума за самотни майки, които живеят в е, изключителни трудности. Трябва да се предвиди в директивата и това и този въпрос да се включи да се включат и самостоятелните, самонаетите категории, свободните професии, а и предприемачи, които често работят сами. Като говорим за предприемачите, те имат нужда от подкрепа и съм съгласен с колегата Каза, да може предприемачите по някакъв начин да гарантират правата, да го въведат Необходимо е също да се предвидят инструменти, които да позволят на предприемачите да гарантират за всички работещи това право. Имаме също и проблема, например, с нетипичните договори, където, примерно, нещата са сложни и е, това трябва да решим с е, завещание между нас и да се съсредочи върху по-специфичните категории. Аз съм убедена, че освен приемането а, на тази ситуация, трябва да се предвиди правото на това, да се гарантира това право в случай на осиновяване. Например, много често а, родителите трябва да отидат другаде, да отсъстват, да отидат другаде, за да могат да има достъп до международното осиновяване. Така че мисля, че този това предложение за изменение трябва да бъде подкрепено. А, предимствата, с които трябва да разполагат родителите, когато осигуряват, трябва също да бъдат помогнати. Други, друг, друга тема, която е изключително важна също, необходимо е да се упростят нещата. Струва ми се, че целта е да се упрости колкото може повече използването на тези инструменти. И по-специално искането трябва да има една процедура, която да бъде стандартна и, упростена. Държавите членки, е, за държавите членки също трябва да бъде, е, да, да насърчават практиките за непреката е, помощ да може да се гарантира и подкрепят а, такива проекти за живот, независима работа, да се осигури помощ, да изберат своята, своят път. Както мъжете, така и жените ще могат да съчетаят по-добре собствения си личния живот с а, помощта, семейната помощ, която се оказва и те, което оказват на хора, които имат нужда от това. Смятам, че е, в едно дружество, което се променя, в един свят на труда, което се променя, трябва да се помисли, да се, пом... да се помисли и да се включи идеята за телеворкинг, за работа от разстояние и тези форми на труд в известен смисъл трябва да бъдат защитени от, всякакъв, е, от всякаква злоупотреба и трябва да се измислят също и инструменти, които да помогнат въвеждането и улесняването на тази работа. Ще продължа да говоря за адекватни услуж, услуги, за осигуряване на помощта, грижата, особено за децата и да се гарантира, че ще има качествени услуги, които да могат да бъдат използвани и достъпни за всички категории и за всички категории на доход. Трябва да се предвидят също и да се осигурят за малките и средни предприятия и за микропредприятията подходящи инструменти и насърчения, за да могат те да спазват и да гарантират тези права. Има и други съображения, които бихме искали да подчертаем. Например, както казвах, гаранцията да се включат и независимите работещи, самонетите. Е, очевидно е, че основната цел – преди това, че много държави членки имат съответните гаранции, високо качество на високо равнище за прилагането на директивата. Искам да се обърна с колегата Каза да не, да не подценява това, че стандартите са доста високи и трябва да бъдат запазени. И в съвета сигурно ще трябва да бъдат подкрепени да бъде водена една сериозна битка в това отношение. Thank you. Uh... Благодаря, госпожа Аля. Благодаря, госпожо председател. Ние имаме друго мнение от преждеговорящите и това по много проста причина. Тази директива, която предвижда а, равновесие между личния или и професионалния живот за хора, които имат да от, които трябва да отглеждат възрастни родители или деца с увреждания, поставя много големи проблеми. За това ние въобще не внесахме изменения, а ще излеземе с малцинствено становище. Не защото доклада на господин Каза и измененията не ни допадат. Напротив, има много а, интересни а, изменения, които наистина са много а, разумни, но те не трябва да бъдат част от директива, която да бъде налагана на държавите членки. Като цяло социалния стълб е проблем за субсидиарността. Само държавите членки са онези, които трябва да определят об, обхвата и, същ, и същността на законодателството си как е, работодателите да осигурят най-добрите условия на мъже, жени, както и е, на служащите се, за да могат да работят и да изпълняват качествен труд. Е, струва ми се, че просто сме прекрачили червената линия говориме за равновесие между личния и професионалния живот, а всъщност създаваме неравновесие, където личният живот взема предвес над професионалния живот. Е, факт е, че спада на възнагражденията, че обедняването води до това жените непременно да работят днес, но това застрашава семейните структури, семейната клетка и е, доказателство за това е все по-голямата престъпност малките и средни предприятия няма да могат каквото и да направят. Няма да могат да вземат предвид всички нужди на своите служители и това, това ще доведе до заплаха за работните места. Същевременно цифровизацията и роботизацията, както правилно обсъдихме, ще се ще доведе до промяна на трудовия пазар, до все повече работа на парче, несигурна работа. Така че няма да може да се, под, да се подсигурят е, правата непрекъснато, също, същевременно е, няма да може да се осигуряват постъпления в бюджета поради обедняване на населението. и това в никакъв случай и данъците и държавните такси няма да могат да подсигурят е, е, социално осигуряване и социална закрила. Много, много интересни неща бяха споменати, но нека, нека да оставиме на държавите членки рамка, за да могат да я напълнат. Нека да запазиме старата директива. Да, ще продължим да обсъждаме нещата в заседанията на докладчиците в сянка, но червената линия е прекрачена. Нека да оставим държавите членки да решават какво законодателство е необходимо. Госпожа Лопа Фонтание, благодаря госпожо председател. Първо искам да благодаря на Дейвид за свършената работа. е неговия доклад е една отлична отправна а, точка, ако, ако искаме за в бъдеще да има равновесие между личния и професионалния живот. Да, трябва наистина да се опитаме да приемеме това законодателство до края на нашия мандат, защото е, то е от огромно значение за европейското гражданство. Искам да се спра на някои проблеми, които считам за важни. Ако искаме по-добро разпределение на е, да задачите, отпуските а, трябва да видим какво, какво да стане с отпуските по бащенство. Трябва да бъдем реалисти. Трябва да бъдем реалисти и да има възможност за устойчиво прилагане на правилата. Ако сме прекалено а, неразумни, просто няма да постигнем нищо. Второ, наистина да има а, някакъв на, начин да могат мъжете да се, въз, да се възползват от тези възможности и в този, в, в този смисъл сме въвели и изменения, а, които да а, предлагат възнаграждение от 80% на мъжете по време на, на отпуската по бащинство, т.е. равностойна на болничните. По този начин смятаме, че наистина мъж, мъжете ще се възползват от тази възможност. Както казах, по, по принцип би било наистина много добре да е, приключиме и гласуваме тази директива преди края на нашия мандат, за да можем да изпратим важен сигнал и да помогнем на хората. Госпожа Моран Шартие. Благодаря, госпожо. Най-напред искам да изразя признателността си на Давид Каса за свършената работа, за начинът по който е работил по предложението, задълбочил да предложението на Европейската комисия. Да, мисля, че е в отговорностите на Европа да покаже пътя за всички държави членки. Не е въпрос за субсидиарност, не е въпрос на намеса. Наистина това е нашата роля на европейско равнище да балансираме въпросите на семейния живот и професионалния живот и да покажем на държавите членки, че трябва да работят в този смисъл. Мисля, че първият въпрос, по който трябва да работим е наистина, това е неизбежно, това е да се сложи край на а, прехвърлянето на а, отпуската между мъже и жени. 2% от мъжете взимат а, отпуск по бащинство, и е, виждате, че цялата тежест на, тази, на този отпуск е, как стои предимството става неудобство за жените, защото тази, този отпуск отдалечава жените от работата, забавя кариерата им и следователно е, с едно тръгвайки с едно добро намерение, ние получаваме лоши резултати. Така че за мен проблемът с непрехвърлянето, невъзможността за прехвърляне на отпуска е много важно, защото именно така може да се да се, да, да се реши проблема. И втория въпрос е финансирането чувам, включително една държава членка, която познавам добре, чувам гласове, които се издигат в съвета срещу стоиността, цената на тази мярка. Но ако погледнем проблема в цялата му, целия му обхват, днес 70, 61% е, от жените, 70% от жените са жени. И в момента на взимане на пенсия, те получават 30% по-малко, 39% по-малко от мъжете като пенсия. Тоест ние инвестирахме, както и държавите членки, семействата, и публично, и обществени, и лични средства. И накрая, ние не сме получили като услуга това, което е инвестирано от самото начало по отношение на обучение, образование. Защо? Защото именно раждането и бременността и раждането са причини за, за отстъпване на жените по отношение на професията и обедняване на жените, което се превръща в истински политически, економически и социален проблем. И когато добавите към това е, първоначалните инвестиции и накрая подкрепата за тези бедни жени, която трябва да бъде оказана, виждате, че това струва изключително скъпо. Не трябва да гледаме само цената на а, е, отпуската по, по, по родителски отпуск трябва да се а, е, види също и образованието, обучението, по, подкрепата за жените, като погледнете проблема как, как стои глобално, сега е момента да се действа. Thank you. Madam the floor is yours. Госпожо Юнгерис, вие имате думата. Не знае какво мога да кажа след тази много а, вдъхновена реч на а, колегата Морин Шапие. Елизабет и е, Мария Арена е, много добре изложиха е, тезите, които и аз застъпвам. Трябва сега да подкрепим работата на докладчика. Колегите вече подчертаха, много е важно да приключим с работата по това досие по време на този мандат. Няма да е лесен е, трилогът, консултациите с е, съвета очевидно ще е, бъдат трудни. Бих искала да кажа само, че сега е много важно да имаме ясно очертана парламентарна позиция и разчитаме на докладчика и докладчиците в сянка да подготвят добре балансирана първа позиция на парламента. Няма да са никак лесни преговорите, както казах, с съвета, но вие трябва да знаете, ние сме зад гърба ви, ние ви подкрепяме И е, се надявам, че ще излезем с една добра позиция при преговорите, за да приключим до края на мандата. Е, господин Герике. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря и на Дейвид Каса. Темата е необходима. Тя показва, че е, непрекъснато излиза на е, преден план, е, нещата почват да е, врат и да кипат. Е, от години е така. Естествено, ние се нуждаем е, от подкрепата на държавите членки и не бива да забравяме този факт. Като Европейски парламент е, сега имаме е, възможност да. Е, предложим именно най-добрите решения, да се опрем на най-добрата практика по отношение на е, равновесието между професионален и личен живот на родители и лица полагащи грижи. Е, става дума за това да осигурим е, добро заплащане, заплата на тези хора, е, които се грижат за е, децата си или за родителите си. Е, не става дума за помощ, е, за социално подпомагане, не. Нито за джобни пари, така да се каже. Ако говорим за дребни пари, по-хубаво изобщо да не започваме този разговор. Не, в никакъв случай не бива да оставяме нещата в това положение, че родителите, така да скажат да трябва да просят, да нямат средства и да са в зависимост от помощи от страни. Става дума за едно разбиране за човека, който се намира на пазара на труда Добре, е, детските заведения, естествено яслите, детските градини, които предлагат определени услуги във връзка с е, грижите за деца, е, трябва да са на едно определено равнище по отношение на качеството на услугата. Аз виждам различията в Румъния, в Испания или в Швеция. Веднага се вижда тази разлика. А когато става дума за грижи полагани за болни или възрастни хора у дома, естествено трябва да се погрижим да има и амбулаторни услуги, които да се предлагат също на общинско равнище или в отделните страни или на друг принцип. Какво е, каква е домашната среда, каква е средата, да кажем в е, кухнята или в трапезарията, всичко това зависи не само от е, държавни помощи. Е, това зависи най-вече от степента и процента на заплащане, който се изплаща по време на родителския отпуск или отпуск за гледане. В някои случаи майката, така да се каже, няма избор, ако тя е, е единственият човек, който е ангажиран с е, полагането на грижи за е, членове на семейството. А, а ние трябва да създадем възможности за избор между партньорите родителите плащат и е, много е, средства под формата на данъци. Става дума за ДДС или за нещо друго. Ако съберете всички тези данъци, които се плащат, ще видите е, колко голяма е разликата между хората, които са бездетни, нямат деца и онези, които имат деца. Темата се обсъжда много отдавна, но в едно общество, което застарява е, непрекъснато и бързо, е, трябва да се създадат стимули и за е, хората, които раждат и гледат деца, които отглеждат деца най-вече. Това е акцента. Родителите изпитват по-големи затруднения, отколкото хората, които нямат деца. Когато е, подсигурим едно е, достойно заплащане, е, тогава най-сетне ще получим, и когато става дума за адекватно заплащане, ще получим равновесие не само между родители, хора с деца и хора без деца, но и между възрастни, по-млади хора, Става дума, както ви казах, не за някакви дребни стотинки за джобни пари, а за истинско заплащане. По този начин ще приравним хората и по отношение на заетостта, и по отношение на пола, е, мъж, жена. Е, и става дума за, едно, за един договор между поколенията, не само между две поколения, между три поколения. Защото и децата в крайна сметка се нуждаят от някакви средства. И е, тук трябва да добавим и плащания книгата за деца. Е, едва когато постигнем е, е, справедливост, ще имаме едно много важно средство, един инструмент срещу застаряването на обществото. В данъчните и финансовите служби се вижда, че най-вече майките са засегнати много тежко от от е, е, бедността на стари години. И за това аз пледирам за създаване на една по-благоприятна среда е, за младите семейства, за насърчаване и на ръждаемостта. Така че да си даваме сметка и за това, че нашите социално-осигурителни каси не могат да се напълнат от само себе си. При всички положения това са само някои, така да се каже, препоръки към нашия докладчик Дебит Каси надявам, че ще можем да се споразумеем. И така, докладчикът има думата сега. Той ще направи обобщение. Да, благодаря, госпожо председател. Ние имахме дискусия, дълга и сериозна дискусия. Благодаря, госпожо председател. А, мога да повторя това, което казах и в началото. Много важно е, е да е, намерим е, компромис. Нека да не отиваме твърде далеч в е, така, желанието ни да защитим една или друга покрайна теза. Нека да намерим златната среда. Да, е, е да нам подготвим една балансирана позиция, която е и реалистична, която може да се приложи на практика. Знаем, че има категории които, и хора, които са в много трудно положение. Нека да положим максимални усилия, за да облегчим живота им и да създадем по-добри възможности за развитие. Тук в парламента трябва да се споразумеем с една ясна позиция, за да сме силни в преговорите с съвета. Благодаря много. Започвам с докладчиците в сянка, с които ще обсъдим всички тези изменения и предложения, за да намерим компромис. И аз действително се надявам, че ще бъдем в състояние да намерим един балансиран подход. Благодаря, господин Каса. Благодаря и на всички, които участваха в този дебат. Това бе един много интенсивен, оживен дебат, много интересен. Различни позиции бяха представени от членовете на комисията. 11 юли 2018 е датата, на която се предполага, че ние в нашата комисия ще приемем текста на господин Каса. Естествено, това е малко преди е, лятната вакансия, но след това ще продължим с работата. Естествено, ще се уточни датата в пленарна зала. И така, преминаваме сега към следващата точка увеличаване на а, финансовия пакет на програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата и цел. Господин Чаба Шогор е а, нашия докладчик. Докладчикът има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Както знаете, програмата за подкрепа на структурните реформи беше създадена миналата година включващи 142,8 милиона евро. Целта е да допринесе на институционалните, административните и поддържащите растежа структурни реформи държавите членки. Целта беше да, да има пряко развитие на социалната сфера, образованието, обучението, политиката на пазара, на труда, създаването на работни места и други области на подкрепа също така имат важно силно въздействие за економическото и социално сближаване в ЕСЕ. Значително по-високо от първоначалното очаквано степен бяха исканията и за това през 2018 година бяха подадени 464 искания, за това а, трябваше да се отпуснат много повече средства. Моите изменения са в две посоки. Първо, да включа специфични мерки за подкрепя на, на държавите е, членки, като се, като се има предвид, е, че а, средствата са предназначени както за държавите членки на еврозоната, така и не. Е, също така целта е да, да може да се подкрепят е, качественото образование, качествените, работните, качествените работни места, растежа и така нататък. Защо и това е много важно, тъй като целите за социално включване е, и е, растеж все още далеч не са постигнати в Европейския съюз. Много хубаво много, много, много хора. В, в, в, моето, е, в моята страна много, много, много често се провеждат реформи в, в възнагражденията, но в крайна сметка се стига до там, че понякога положението е по-лошо, отколкото е, беше. Така че Цел, целта от тук нататък е да се намалят разликите, да има по-добро разпределение и да се създаде възможност за по-добро освояване на средствата. Е, пред, предвидте предвид е, добрите постигнати резултати до тук, комисията счита да увеличи е, средствата с още 20 и... Да, да, да, 25 милиона евро в е, бъдеще. Очаквам да работиме в много тясно сътрудничество с а, е, докладчиците в Сянка и да, наистина 25 май е срока за внасяне на изменения, така че приканваме е, колегите да внесат е, своите изменения на английски, тъй като няма да има време за техният е, превод. Разбира се, не е задължително, но просто ще, ще улесни нашата работа, ако внесете своите изменения на английски. Дам думата на господин Перински, Кирински, който е докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искал да благодаря и поздравя на господин Шогор за проекто становището, което наистина включва най-основните аспекти на това, което трябва ние да, да, да изложим тук приоритетите в годишният отчета, разбира се, с създаване на работните места, борба срещу бедността, образование, обучение и всичко това има нужда от про програмата. Програмата трябва да бъде ключов инструмент за въвеждане на ново поколение структурни промени за минаване от бюджетна дисциплина към нов етап етап за постигане на устойчив растеж за всички държави членки. Индикаторите в рамките на европейският семестър показва, че картината, картината далеч не е оптимистична. 11 от страните са в критически е, положение, поне по един показател, други в критични а, поне по 6 България е в критично състояние, що се отнася по 5 показателя, включително и бедността. До, до, до сега не, е, промените не са довели до е, благодат, благоденствие и достоен живот за много европейски. Необходимо е да се променят не само економическите показатели, а и да има мерки за по-добри социални услуги и борба срещу бедността. За съжаление обаче комисията не е предоставила обширна и, и, е, е, и достатъчно, достатъчни данни за изпълнението на програмата. Според е, казаното от комисар, комисар Домбровски, 27% са насочени към социални услуги, образование а за следващата година това е 21%. Е, много големият е, процент е, предложения показва, че държавите членки са много заинтересовани от тази програма и че държавите членки имат нужда от подкрепа точно в този сектор. Затова пред, предла, увеличаването на бюджета може е, да бъде подкрепено, при условие обаче, е, че е, средствата в следващата МФР ще дойдат от други източници, а няма да бъдат за сметка на другите промени. Колкото до реформите, които биха подпомогнали на държавите членки да се присъединят към еврозоната. Подобна помощ би могла да бъде е, осигурена, но трябва да бъде придружено от допълнителен инструмент – SRSP е нов инструмент, който обаче трябва да продължи да бъде прилаган след 2020 година. Все още сме в начален стадий на приложение, така че не може да се отчете добавената стойност, както и резултатите. Регламента от 2017 година в своя член 16 казва, че комисията трябва да представя годишен доклад за мониторинг, но не е, е уточнена в коя година трябва да стане това. Това трябва да бъде поправено, т.е. да се внесе изменение към член 16. А, аз а, е, приканвам докладчика и, доклад, и докладчиците в сянка да работят по тази цел. А, е, благодаря, госпожин Пирински. Екаре го няма и няма и представител на Алде, господин Силикиотис, а, който а, е представител на ГОЕ. Ευχαριστήσω τον εισηγητή да, благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря на докладчика. Трябва все пак да е, подчертая, че Нашата а, е, политическа група, е, тази на Обединената левица, застъпва друго становище. Говорихме преди около а, е, година по тези въпроси вече. И тогава заявихме, че структурните реформи трябва да се извършват в държавите членки връзката с политиките по европейския семестър всъщност не защитава работниците, а и още по-малко обслужва кохезията. Напротив, става дума най-вече за безработица, за пълна заетост в противовес на безработицата, неща, които все още не са решени така че всичко това е в катастрофално положение в държавите членки в определени региони, да кажем тези, които са с периферно положение, е, е, положението е много лошо. Хората трябва на свой гръб да понасят незгодите и никой не им помага. Е, средствата, които се отпускат по европейска линия, всъщност не са достатъчни. Е, комисията, съветът, е, тройката в някои от държавите членки работят, така да се каже, не в изгода на работниците, а напротив, задълбочават все повече различията между богати и бедни. А пропаста е голяма. Ние бихме желали да обърнем внимание на това неблагоприятно въздействие. Социалната държава, е, сближаването, е, всичко това е, трябва да бъде подчертано колко е важно и естествено трябва да бъде подкрепено и от инвестиции. Член 9 и член 11 от договора за функциониране на Европейския съюз са естествено много съществени и и ще трябва да се е, е, съобразяваме с тях. Това са е, и съответни изменения 3, 8, а също и изменение 6 подчертава всъщност най-вече институционалния характер на реформите, а не толкова социалните политики. Ние сме във всеки случай на друго мнение, както заявих още в началото, но ще се постараем да участваме активно и конструктивно в дискусиите с другите докладчици. Благодаря ви. Ще дам думата отново на нашия докладчик. Господин Шагор, може би вие ще обобщите дискусията. Да, благодаря. Но нямам какво да добавя. Благодаря на всички, които говориха. Както споменах преди това, 22 е, май е крайният срок за внасяне на изменения. Докладчикът ме помоли да подчертая, че измененията могат да се внесат и само на английски, за да, тъй като сроковете са доста е, кратки. Приемането в е, нашата комисия е, е предвидено за 7 юни. В Реги все още няма уточнена дата предстои да се оточни. И така, приключихме с е, точките в дневния ред. Ще започнем. Е, сега ще преустановим, но след това 14.30 е електронно гласуване. Господин Пирински, аз виждам е, точка разни, която Предполагам, че е, въжи е, <laughs> и можем да използваме времето. Да, точка 8, разни. Е, е, можете да поговорите по теми, които ви интересуват. Да. А, а, има пътни проверки във Франция и в Белгия, които засягат водачите на моторни превозни средства. Водачите са много така, притеснени от тези проверки. Става дума най-вече за румънски водачи, например, които описват случаи, в които контролните органи изискват доказателства, а това искане не е законно установено, че на 4 седмици водачът се прибира от дома, за да прекара там съответната си почивка. Освен това се поставят искания за прекарване на почивката извън кабината на автомобила. Става дума за доста такива случаи, в които се налагат и солидни глоби. 1000-2000 хората са много притеснени и ви информирам, е, този сигнал на румънския колега е, ще бъде е, така описан и пред Комисията по транспорт. Аз ще отправя този сигнал и към тях и смятам, че би трябвало да се съобразяваме с законодателството. Извършват се контролни проверки и се поставят искания към водачите, без да има законови основания и им се налагат тежки глоби. Имайте преди това. Благодаря за тази информация. Надявам се, че ще можем да разберем повече по тези случаи. И естествено е хубаво да запознаете с тези случаи и Транспортната комисия. Е, аз хубаво е естествено е, и е, да получим повече информация, по-детайлни доказателства, ако има такива и се надявам, че ще ми напомните отново, ако случайно се позабавим. И така, продължаваме с работата в 14.30. Благодаря на всички за